Right, welcome everybody. И така, добре дошли на всички. Казвам, откривам заседанието, защото трябва да се направят някои съобщения. Първо, нека да приемем дневния ред. Никой не възразява, затова продължаваме. По-нататък, втора точка е съобщения. На 7 марта 2011 година парламентарната комисия гласува документа по слаповете и късите продажби, докладчикът посочи, че е готов за преговори по първото четене. Това е част от приоритетите на комисията. В съответствие с процедурата, мандатът за преговорите е посочен в доклада, а екипа за преговорите са докладчика и докладчиците в сянка. Не е внесено възражение, за това ще е, продължим процедурата по този начин. На 16 е, марта беше е, гласувано и решението за превоза на парични наличности през граница по това досие. Ще се проведат преговори за първото отчетене. Мандатът е, се съдържа в доклада. Екипът включва председателя, докладчика и докладчиците в сянка. Не са внесени възражения, за това процедурата ще се приложи под описания начин. И накрая, на 22 март, марта 2011 година, утре, ще се гласува решението за допълнителния надзор върху финансовите предприятия в финансов конгломерат. Преговори ще се проведат за първото четене. Бих искала да призова членовете на комисията утре след обед по време на гласуването да се е, гласува също така и за длъжностите изпълнителни е, директори на финансовите надзорни а, е, органи. Отлага се гласуването по тази трета точка. Сега преминаваме с примерния график по точка 5, диалога по парични въпроси с господин Трише. Ще се присъединя към колегите отвън, които чакат господин Трише. Okay, thank you very much. Um, I'm... И така, благодаря ви много. Много ми е приятно да приветствам с добре дошъл Жан-Клод Трише, председател на Европейската Централна банка за диалога по паричните въпроси. Както мнозина знаете, той вече проведе едно обсъждане по пакета за економическото управление. без почивка се наложи да продължим по друга тема, за което благодаря. Обикновенно започваме с встъпително слово на Жан-Клод и обичайният кръг въпроси и отговори. И така, господин председателю, имате думата. Very, very much indeed, Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, членове на Европейския парламент. Както нееднократно, нееднократно и тази ни среща се провежда при изключителни обстоятелства, при трагичните обстоятелства в, в Япония, с а, тежките загуби на човешки е, живот. А тук заседава между две срещи на най-високо равнище в Европейския съюз и по време, когато предстои вземането на много важни решения относно економическото управление, решения от страна на Европейския парламент. Преди да съсредоточа вниманието ви на економическата перспектива, която е днешната ни тема, нека кажа няколко думи за економическото управление. Както добре знаете, съвета на министри на економиката и финансите миналата седмица прие общ подход по този въпрос. Този подход съдържа редица подобрения. И все пак редица от особено важните предложения за укрепване нормативната уредба на економическото управление все още не се отчитат. А това е необходимо, за да бъдат извлечени всички полуки от кризата. Нашите европейски са граждани, искат от е, властите да предприемат всички мерки, за да възпрепятстват е, повторно развитие на събитията, на които станахме свидетели през последните години. Така, например, е, съгласно едно изследване на Евробарометър, почти 80% от гражданите в еврозоната смятат, че една по-висока степен на координация на, поли... на економическата политика между държавите членки, т.е. ефикасно и ефективно економическо управление, би било необходимо, за да се противодейства на финансово-економическата криза. Преди 10 дни държавите членки на Европейския съюз приеха декларация за засилване и съгласуване на мерките за, сил, е, за економическата ни политика в еврозоната. Тази декларация се оповава на много точки, съдържи се в е, шесте законодателни предложения. Освен е, това, ще е още по-добре, ако в тази декларация бъгат, бъдат, бъдат включени и основните точки в сегашната законодателна процедура. Това ще засили достоверността в декларацията. Позволете ми да се спра сега на економическите и парични събития в еврозоната от миналия ноември насам, когато за последен път разговаряхме заедно. Ще се съсредоточа вниманието ви на анализа, проведен от управителния съвет на заседанието му на 3 март. Данните потвърждават становището ни, че набраното ускорение на економическото оживление е, е факт. Гледайки напред към бъдещето, ние очакваме економиката все така да се възползва от оживлението в световен мащаб е, адаптивната парична политика, която провеждаме и мерките, е, които са предназначени за усъвършенстване действието на финансовата система. Що се отнася до цените, инфлацията в еврозоната расте. През февруари инфлацията бе в в размер на 2,4% след 2,3% през януари. Това нарастване най-вече се отразява на повишаване цените на суверените и материалите. И особено резките повишения на цените на енергоносителите породиха ценови натиск на ранните етапи на производствения процес. На този етап е от съществено значение да се не прави необходимото, защото този ръст на инфлацията да не породи широки вторични последици е, е, по линия на ценообразуването или политиката на доходите. Подобни последици биха породили широк инфлационен натиск в средносрочен план. Според управителния съвет, е, съгласно декларацията му от 3 марта, ценовите рискове са възходящи, т.е. цените на суровините и материалите могат да нараснат в значителна степен и косвените е, данъци и администрираните цени също могат да се повишат. Най-сетне нарастващата економическа активност може да породи по-силен от очаквания вътрешен ценови натиск. Що се отнася до бъдещата ни парична политика, аз няма какво да добавя към онова, което вече заявих от името на управителния съвет по повод на последната ни среща, посветена на паричната политика по-рано този месец. Що се отнася до операциите на банката за поддържане на ликвидността, управителният съвет прие да ги проведе през второто тримесечие на 2011 година при същите условия, както по време на първото тримесечие от тази година, от което следва, че ще прилагаме все така процедури, тръжни процедури при а, а, фиксирани а, ставки, с пълно разпределяне на квотите а, по всички рефинансиращи операции, най-малко до средата на юли. Позволете ми е, сега е, да се спра на някои по-конкретни теми. Госпожо председател, вие ме помолихте да се спра на държавния дълг. Отново трябва да подчертая, че най-подходящия начин да се избегне риска от е, криза на държавния дълг в условията на економически паричен съюз е чрез провеждане на солидна национална макроекономическа политика и засилено економическо управление. В същото време правителствата смятат, че наличието на един постоянен механизъм за управление управление на кризи би било нещо полезно. От гледна точка на Европейската централна банка, конструкцията на този механизъм, неговата структура е от съществено значение, за да може той да допренесе положително за запазване на финансовата стабилност в еврозоната като цяло. Бих искал да подчертая два аспекта на този механизъм. Първо, той по никакъв начин, този механизъм, не бива да намалява стимулите за е, солидна е, фискална и макроекономическа политика във всяка от държавите членки. В частност, този механизъм не бива да отслабва стимулите за изпреварващи фискални и макроекономически корекции от заинтересованите страни, като по този начин се избягва моралния риск. На второ място, имайки предвид, че еврозоната се характеризира с изключително висока степен на економическа и финансова интеграция между страните, механизмът следва да дава възможност за прилагането на една гама от инструменти, за противодействие на заразния ефект на острата пазарна нестабилност. Е, абсолютно необходимо е, е, подкрепяйки една или друга страна, при поддържането на необходимия пазарен достъп, би било уместно да се настоява за благоразумно ползотворяване на ресурсите. И намесите на вторичния пазар, според мен, в това отношение биха били полезни. Що се отнася до институционалното устройство на механизма за стабилност, Европейската Централна банка, както Европейският парламент, подкрепя разчитане в максимална степен на съюзния метод. Банката би приветствала разчитането на този метод. Възоснова на натрупания опит, според нас, по този начин механизмът за стабилност би могъл да се превърне в съюзен механизъм е, в съответния момент във времето. Междувременно Европейската Централна банка се отнася положително към оценката на обстоятелствата, е, достигащи до активирането на механизма, а именно чрез участието на институциите на Съюза. В с оценката на тези обстоятелства за задействането на механизма би трябвало да включват и становище на европейските институции с разчитане на техния опит. Що се отнася до реорганизацията на изпаднали в затруднение банки, е, наличието на такива механизми, е, които ограничават е, цената на един банков фалит, биха могли да облегчат преговорите за разпределение на разходите. Ето защо ние подкрепяме общата политическа цел на новата общоевропейска рамка за възстановяване на изпаднали в затруднение и реорганизация на същите банки. Макар и Въвеждането на такъв режим в Европейския съюз би могъл да доведе до намаляване на бюджетните разходи от изпадането на банките в несъстоятелност. Аз смятам, че трябва да бъдат въведени изрични условия, така че в бъдеще финансовият сектор да понесе финансовата тежест на евентуални бъдещи кризи. В рамките на една ползваща се с доверие е, уредба на реорганизацията на банките, банковите налози, натрупвани евентуално в специални фондове за реорганизация, биха могли да бъдат разгледани като възможност. Един банков налог обаче би следвал да бъде разглеждан като допълващ механизъм, инструмент, в рамките на един пълен инструментариум, е, насочен за повишаване способността да се поемат е, затрудненията на, не, на, на, на системно значимите банки. Както знаете, по-настоящем съветът за финансова стабилност разглежда няколко варианта, особено що се отнася до условния конвертируем капитал и дългови инструменти за рекапитализация на банките. В тази връзка приветствам факта, че Европейската комисия разглежда възможността за такива механизми, в това число банкови налози, в рамките на една бъдеща уредба за преодоляване на кризи. Европейската централна банка е готова и за напред да допринася за тази предизвикателна работа, която все още ни предстои по изграждането на въпросната уредба. Бих искал да се възползвам от възможността да ви занимая с още един актуален въпрос, а именно окончателното оформяне на проект проекто регламента на Европейския съюз за извънборсово търгуваните деривати, централните контрагенти и търговските репозитари. Е, ние бихме е, приветствали, ако проекто доклада на вашата комисия относно тази важна законодателна инициатива отчита важната роля на централните банки е, за гарантиране стабилността и ефективността на пазарните инфраструктури. Централните банки доказаха своята значима роля по време на финансовата криза и ние бихме приветствали техния по-нататъчен принос към осигуряване на финансовата стабилност. Ние бихме искали този принос да бъде напълно отчетен в новия регламент. Централните банки би следвало адекватно да участват в новата европейска уредба на централните е, контрагенти и търговските репозитари. Те е, е, биха направили своя е, принос е, чрез сътрудничество с надзорните органи при лицензирането е, на е, заинтересованите в тези операции страни. Що се отнася до уредбата на сътрудничеството и споделянето на информация между държавните органи, по е, това, което предлага комисията, е, а именно колегиуми на, на тези органи, е, според нас е за предпочитане пред двустранните контакти между тези органи и Европейската администрация за е, ценните книжа и фондовите борси. И накрая, госпожо председател, друг, друга една тема. Еврооблигациите. Европейска централна банка се изказва против въвеждането на такива еврооблигации, ако те се разбират като гарантирани държавни облигации, е, предполагащи е, отделна и солидарна отговорност. Ние отбелязваме, че Целта, в край на краища е да се подкрепя е, разрастването на е, облигационните пазари в еврозоната като възможност, евентуално, да се преодоляват кризите на държавния дълг. Що се отнася до обезпечаването на облигационния пазар в еврозоната, на основното предимство би било намаляването на себестойността чрез е, намаляване на премията за ликвидност на облигационния пазар. Особено ако тези еврооблигации се здобият със статут на етап талон, на, на, на репер, подобно на американските съкровищни облигации. Що се отнася до въздействието върху държавния дълг, при стъпването към еврооблигации в краткосрочен план би намалило пазарния натиск, но ако те своевременно не бъдат заменени с съответните механизми, по същество биха намалили стимулите за солидна фискална политика. Според нашата институционална уредба, бюджетната дисциплина се стимулира чрез действащите национални законодателства, чрез основната е, институционална е, уредба на управлението, т.е. съюзния договор и е, пакта за стабилност и растеж, както и оценката, която дават депозантите и инвеститорите. Съвместно гарантираните облигации не биха дали възможност на депозантите и инвеститорите да преценяват фискалната политика на отделни страни. И доколкото фактически няма политическа федерация на Европейския съюз и федерален бюджет, това би със създало проблем за неправилните стимули. И съответно еврооблигациите биха били естествен аналог на националната фискална политика, ако е, е, разбира се, съюзът би се превърнал в федерация. Но при сегашната институционална уредба е необходимо да постигнем сериозен напредък според нас в колегиалното управление и наблюдение на бюджетната политика. Така наречени от нас качествен скок, благодарение на който съгласуваното економическо управление би било повишено при запазване на националния суверенитет на економическата политика. Уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за вниманието. На ваше разположение съм за вашите въпроси. Благодаря. Направо към въпросите пристъпваме от името на Европейската народна партия Жан-Пол Гозес. Благодаря, госпожо председател. Е, господин е, председател на Европейската централна банка. Един кратък, но вероятно не толкова прост въпрос. Две части. Е, вие в своето изказване първо заявихте становището си относно економическото управление, поне онова, що се, което се предлага в тази област. Би било добре да ни кажете няколко думи за прослутия пакт за еврото и втория въпрос е отчитането на инвестиционната задлъжнялост на държавите членки. Аз знам, че този въпрос вече е разглеждан от вас, но не е и публично. А именно, дали този инвестиционен дълг би следвало да бъде отчитан при изчисляването на, на еквилибриума, на, на равновесието. Европейска народна партия се отнася с известни съмнения по, по този въпрос, но аз бих искал да чуя мнението на Европейската централна банка. Благодаря ви предварително за отговора. Благодаря ви за двата ваши въпроса. Фактически, що се отнася до економическото управление и както съм имал, както току-що имах възможност да кажа, ние смятаме, че те първа следва да бъде постигнат значителен напредък, за да могат наистина да бъдат извлечени всички полуки от кризата, е, на която сме свидетели от 2007-2008 година насам. Ето защо, отбелязвайки известния напредък постигнат наскоро, в частност, е, що се отнася до обръщането на тежестта на доказване, както и е, е, принципа comply or explain, т.е. спазвай или обяснявай е прият вече, поне частично от правителствата, що се отнася до бюджетното наблюдение. Независимо от това, ние смятаме, че както в тази област, така и в други все още трябва да бъде постиган напредък и както неколкократно вече е, съм казвал, триалогът е, и това, че парламентът оказва своето влияние, е, е нещо особено важно при тези обстоятелства. Що се отнася до задлъжнялостта на държавите, свързана с техните капитални вложения, с техните инвестиции, аз не бих ви изненадал, ако заявя, както и заявявам, че този дълг естествено следва да бъде отчитан е, при обичайните условия в рамките на наблюдението, което извършваме. И между другото е е, ясно, че е, е, националните инвеститори и депозанти, както и международните, държат сметка за тази задлъжнялост, така че ние не би трябвало да изпитваме каквито и да било съмнения. Това е дълг и трябва да бъде квалифициран като такъв. Благодаря. Благодаря. От името на социалисти и демократи. господин председател на Европейската централна банка. Вие вие общо заето готвите повишаване на лихвените равнища, предвид инфлацията на суревинните пазари, която би могла да прелее в останалата част от економиката. Тази инфлация обаче е, е е, ценова, т.е. към себестойността, не е парична е, инфлация. Е, вие, впрочем, заявявате, че паричната маса нараства при сравнително умерени темпове, поради което и, поне теоретично, единственият начин по който затягането, чрез ликвените равнища на паричната политика би могло да, да, да се повлияе върху инфлацията, е да се повиши е, безработицата, е, благодарение на която чрез един обърнат е, ефект Филипс би довела до намаляване на доходите и оттам до намаляване на инфлацията. И въпросът ми е елементарен. Затягайки, преминавайки към парична рестрикция днес, за да се справите с инфлация, която не е от паричен характер, не съзирате ли риск да възпрете економическото оживление и да, да провокирате провокирате нарастване на безработицата? Благодаря ви за въпроса, както е, посочих в встъпителните си думи. Смятам, че днес нямам какво да добавя към е, приетото решение от управителния съвет на банката на последното му заседание. И, както знаете, предстои следващо заседание, тогава ще вземем своите решения, съответно обстановката. Нас няма към днешна дата какво да добавя. Важно е да се разбере, че когато наблюдаваме значителен ръст на инфлацията, Основният проблем, пред който се изправят всички централни банки, е да бъде избегнат вторичният ефект. Тоест да се избегне е, опасността економическите, стопанските субекти, онези, които определят цените, т.е. търговците, е, и, и онези, които определят особено важните е, е, цени, както прочим и социалните партньори, що се отнася до, до доходите, всичко всички тези субекти да държат сметка за това, че е, на всички наши съграждани следва да се гарантира ценова стабилност. Ценовата стабилност определено е нещо изключително важно за най-социално слабите, за, най- за, за най-нуждаещите се, най-бедните. И аз го заявявам с а, е, а, е, абсолютна категоричност. Ето защо в миналото през, през изминалия период, който бе не по-малко труден, се умяхме да стабилизираме цените и да е, възпрепятстваме е, вторичните ефекти. Както знаете, през първите 12 години от еврото средният темп е, на инфлацията бе на 1,97%. Това, това в последни данни към миналата година. Тоест по-малко от 2%. Така че ние не можем да, да се въздържим от същата, от същата политика, предвид а, а, условията, на които ставаме свидетели. А, благодаря от името на Алде. Силви. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че отново сте сред нас. Трябва да ви кажа, че до някъде бях изненадана от основанията, които наведохте срещу еврооблигациите. Аз съм добре запозната с дебата, особено в някои държави членки мога да разбера необходимостта от благоразумие, е, имайки предвид трудностите, на които се натъкват някои, особено държави членки на евро е, е, зоната. Още повече е, е, имам е, е, цялото уважение към Конституционния съд на Германия. Но в край на краща защо въведохме еврото? Въведохме еврото за да вървим към пълна федерация. Ли? Струва ми се, че дори да сме имали такива намерения, сега сме стигнали до нещо напълно противоположно на това. Вие не смятате ли, че все пак е необходимо да се приемат условията за въвеждане на един такъв финансов инструмент, който има, има общи предимства? Аз настоявам на това. И във всеки случай, поне това трябва да се работи знаете, преди 20 години ние подходихме по-скоро храбро, предвид съмненията на някой, защо да не, да направим сега същото? Е, благодаря. Аз е, напълно разбирам, че има подобни предложения. Аз излагам пред вас позицията на Европейската Централна банка и би трябвало да, да си давате сметка, че при сегашните обстоятелства, предвид е, наблюдаваното в миналото, а именно, че кризата категорично и то не само в Европа, а и навсякъде в напредналите страни, прояви същите проблеми. Всички имат сериозни бюджетни проблеми. Както между другото знаете, е, е, еврозоната успя да се консолидира и се намира е, от тази гледна точка поне в далеч по-добро положение в сравнение с Съединените щати и Япония. Общо взето тази година по сегашните прогнози ще отбележим общ дефицит на еврозоната, държавен дефицит, е, е, възлизаш близо на 50% от е, бюджетния дефицит на Япония и на САЩ. Едва, че значи, проблемите са общи. И тук не става въпрос за, за характера на самата еврозона. Проблемите поначало е, са аналогични за всички е, напреднали индустриални държави. И Европейска централна, централна банка смята, че държавите трябва да бъдат потиквани в правилната посока с всички възможни средства. И едно от средствата, на които даваме огромно значение, аз се надявам, че ние споделяме с вас а, а, това а, становище, е именно засилване на общото економическо управление, този качествен скок в това отношение, по линия на, на бюджетното наблюдение, на макроекономическата политика и съответно управителният съвет на Европейската централна банка смята, че наблюдението, упражнявано от инвеститорите и спестителите, има своята роля и би следвало за напред да играе тази роля на, на стимул за едно или друго правителство е, да се движи в правилната, в разумната посока. Е, нека още веднъж кажа, аз се отнасям с разбиране към различните идеи, вероятно споделени от е, самата вас, но какво да ви кажат? Нашата позиция е друга. Благодаря, е, европейски консерватори и реформисти. Вики, благодаря ви, господин Трише. нашата група а, е, а, е, са представени 9 различни страни, 7 от които не са в еврозоната. От това не следва, че ние не проявяме особен интерес като е, докладчик по бюджетната рамка аз вече внесох е, исканите от вас, прочем, изменения, това число независими е, институции за, за наблюдение е, и е, оценка на прогнозите. аз се изненадвам, че е, в е, на среща на еврозоната миналата седмица не се каза достатъчно за, за еврооблигациите. Вероятно бихте могли да кажете няколко думи за това. Е, една от, основ... една от констатациите е, че различната уредба на несъстоятелността засили кризата на ликвидността. Това, че няма един механизъм за подредено преодоляване на такива ликвидни кризи. Аз не виждам в е, вашия списък приоритети е, преразглеждане на уредбата на несъстоятелността при е, трансгранични несъстоятелности. За мен е от съществено значение това, за да не поема да накоплатеца винаги цената, винаги тежестта на провала. Съгласен ли сте? Благодаря. Искам да кажа, че съм напълно съгласен това, което казахте, че тук става въпрос не само за ниво европейско, на Европейски съюз, ами става въпрос и за световен мащаб, да има координиране и съгласуване на правилата, свързани с обявяване на несъстоятелност. Ние трябва да си извадим един важен урок от случилото се през средата на септември 2008 година. Също така, както казах, не само на, европо... на европейско ниво, но и на световно ниво е важно финансовия свят да се характеризира с стабилност. Ясно е, че има интегрирано финансиране, има международни институции – говорим за това, че международните сътрудничество е важно не само на континентално, но на и световно ниво. Важно е да отбележим напредък в тази област. Е, вие имате пълната подкрепа на ЕЦБ за отбелязването на напредък в тази област. И ако в бъдеще да се работи за това да бъдат предотвратявани такива големи кризи и за обявяването на състоятелност такива големи компании, като Lehman Brothers, например. Е, както е, виждаме, че това, което се случи там, показа колко големи са различията отвъд Атлантика и тук. Благодаря. Сега от името на зелените Филип. Госпожо председател, господин председател на ЕЦБ, бих искал да се върна на казаното от вас относно устоите на Европейския съюз. Е, а и предвид казаното от вас за е, по-доброто бюджетно състояние на Европейския съюз в сравнение с САЩ и Япония. Също така, външно-търговските позиции на съюза са доста, е, доста добри. Вие твърдите, че неконкурентоспособните държави членки следва да бъдат приведени в състояние на конкурентоспособност, т.е. трябва да бъдат насърчавани да изнасят. Така че да разбирам ли от всичко това, че вие сте привърженик на Европа, която която общо поддържа положително салдо по външно-търговския си е, баланс. По-нататък вие казахте, че има е, различни макроекономически обстановки, условия е, в, в еврозоната. Има различни степени на рецесия, например. Разбира се, паричната политика е обща. При това, как смятате по прецизно по-фино да водите паричната политика, за да се отчита, например, състоянието на Германия, да нямам за Гърция или пък Белгия. Благодаря. По първия ви въпрос е, би казал, че не само това очевидно е позиция на Европейската Централна банка, струва ми се позиция и на всички правителства, а и разбира се на Европейския парламент, че засилването на конкурентоспособността на Европейския съюз, съответно те да могат да, да си гарантират повече растеж, повече заетост, е, по-висок е, жизнен стандарт на глава от населението, ако ми позволи така да се изразя, и съответно едно общо благосъстояние при условия на баланс, на равновесие е нещо абсолютно необходимо. Повишаването на конкурентоспособността, според мен, е е, е, е онзи допълнителен лост за е, гарантиране на, на заетост и повишаване на общото благосъстояние на европейските граждани. Имайки предвид, че днешната безработица е неприемлива. И е, всички механизми, които биха могли да, да, да предотвратят тази безработица, в това число чрез повишаване на конкурентоспособността, е, е нещо напълно желателно. При това обаче наистина сме в баланс, външно-търговски, и бих ви предложил хипотезата, че европейците от Европейския съюз и от еврозоната ще останат в, в, в баланс, защото това е общо взето историческата нагласа на Европа от Втората световна война насам. Тоест, общо колективно ние не сме е, никога били в е, състояние на отрицателно или положително салдо бихме могли да, да мислим, че в една по-дългосрочна е, перспектива е, демографските процеси в Европа са такива, че известно положително салдо на текущата сметка е нещо по-скоро желателно, отколкото обратното. Макар и е, да има напреднали страни, които поддържат е, почти постоянни структурни отрицателни външни салда е, край на краищата стига, стига е, е, е, пенсионното осигуряване да е наред, но имайки предвид, е, че в бъдеще демографската пирамида ще се влушава, е, трябва да се мисли за това. А на втория въпрос бих казал, че в еврозоната ние сме в, в една зона, в която европейската паричната политика е нещо дадено и и аз трябва да ви кажа, съм особено удовлетворен, че мога пред вас да повторя, че дадохме през последните 12 години на своите европейски съграждани ценова стабилност, която бе желана от тях и, и, и, и която бе в съответствие с наблюденията в редица държави, т.е. инфлацията под 2% или около 2%. Така че това, това, е, това е даденост. И разбира се, може да има положение, при които другите лостове на економическата политика, които са в ръцете на правителствата, следва да бъдат използвани също толкова, колко се може по-активно. -по разбира се, бюджетната политика, разбира се, структурната реформа. Е, и различните сигнали, които биха могли да бъдат е, е, подавани, сигнали от ценови характер в една економика, както и мерки за въвеждане на, на форма на благоразумие за банков надзор в системен смисъл. Надзора в системен смисъл може да играе своята огромна роля и то е в ръцете на държавата. Обединената левица Мигел Порташ има думата. Благодаря. Благодаря, че се съгласихте да участвате в тази умяна на мнение с нас. Господин, господин Трише, вие споменахте, че трябва да се засили доверието в държавата, в публичните дейности и така нататък. Обаче въпросът за задлъжняването и с дълговете е на първо място предизвикано от финансовата криза и от банките. Няма нищо общо с доверието в държавата. Банките имат проблем с доверието в тях. Трябва по-ясно да бъде очертано и да казвам, че тук става въпрос за доверието в банките а, държавата е един много надежен партньор. Така че няма проблем с а, доверието в а, публичните действия относно еврооблигациите. Разбирам какво имате предвид вие, но за задлъжнелите държави няма ли да бъде улеснено изплащането и покриването на техните дългове чрез еврооблигации? Мисля за, за Гърция, за Испания, за Португалия, за Ирландия. Няма ли да е по-лесно за тях да могат да покрият дълговете си чрез еврооблигациите? Да видим и как също нуждата от финансови средства на Япония ще бъде задоволена. Така че не смятате ли, че е добра идея да се използват еврооблигациите? Eh, Благодаря със сигурност. Мога да повторя вашите думи за финансовия сектор и да се съглася, че той се оказа толкова крехък, че положението стана напълно неприемливо и по такъв начин всички е, държави от е, развитите страни трябваше да се е, мобилизират е, всички средства, за да преодолеят най-тежката криза от първата световна война на сама, не втората. Първата, казвам. Това е една много голяма полка. Този извод е валиден за всички развити економики, но когато започнем да, направим, да правим анализа страна по страна, очертават се и някои различия. Както и вие казвате, в някои страни проблемът е причинен а, главно и предимно от банковия сектор, в други не. Така е в Европа, така е в останалия свят. Трябва да отчетем тези особености и съм убеден, че разполагаме с необходимото и в двете измерения. Съвсем основателно настоявате на банковото измерение във вашето изказване, но според мен трябва да бъдем много внимателни и в бюджетното измерение. Във всеки случай ние успяхме да избегнем една ужасна катастрофа, защото по времето на кризата ангажираността на държавите беше много важен фактор. Ако те не бяха сложили подписа си, то тогава щеше да е абсолютно невъзможно да се избегне кризата. Не можем да изключим нищо в бъдеще. Но всички полки, които извличаме от кризата, ни карат да вярваме, е, че е, трябват държавни гаранции. Говоря за Европа, говоря за останалата част от света. По такъв начин се е, засилва доверието и се създава защита срещу евентуални бъдещи неблагоприятни развития. За еврооблигациите вече казах защо според нас на този етап не е разумно да се използват еврооблигациите – Вие привеждате вашите аргументи, но според нас не са добре балансирани аргументите в едната или в другата посока. Благодаря. Сега се връщам пак към НП Берхар. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса. Първият е свързан с Япония. Виждаме, че имаше намеси на валутните пазари. Говорим за колебание на курса. Бяха предприяти мерки да се, по, да се помогне на японските финансови пазари. Бяха влети милиарди понеделник в финансовите пазари, така че да се закрепи положението. Предвид това, че последните събития отново пазарите са под натиск, и ако японската економика се срине, какво ще е въздействието върху глобалната економика? До каква степен ще бъде засегната тя? Втория ми въпрос. Вашия мандат приключва през октомври, за съжаление. И бих ви попитал Какви акценти си залагате вие а, през последните месеци? Какво искате да постигнете още, а, така че а, вашият наследник а, да, е, да се чувства в сигурни ръце. Uh, uh, Благодаря. Относно Япония, както видяхте през последната седмица, беше постигнат консенсус между, изпъл... между говерньорите на централните банки в рамките на Г7. Е, ние изразихме съпричастност към това, което се случва в Япония и за това, че ще откаж, окажем подкрепа на японските финансови пазари за укрепване на японската валута. Аз няма сега да разсъждавам по това какво е въздействието на тази криза, какви са нашите наблюдения за това какво се случва по отношение на въздействието върху японската економика и също последствията за партньорите на Япония. Трябва да се види точно да се види за кой сектор става въпрос, защото нещата са различни сектор по сектор. Човешката драма е наистина много тежка. Обикновено след такава катастрофа, след такава драма, има рязък спад на дейностите които са свързани с тази драма и след определен период от, от време нещата се успокояват и започва процес на възстановяване и а, на активиране на отделните дейности, така че да се постигне отново един баланс но, както казах, ние много внимателно наблюдаваме случващите се там, наблюдаваме също и развитието на ситуацията, свързано с ядрената сигурност и не само от гледна точка на Европейския съюз, ами а, от гледна точка на развитията на глобално ниво. Относно втория въпрос – От време на време ми задават въпроса дали настоящия период е много взискателен. Но аз е, оставам впечатление, че, че всеки един период е достатъчно взискателен а, достатъчно сложен. Имахме балона.com, имахме драматичните събития от 11 септември. Трябваше да вземаме а, много трудни решения. След това имахме шок с а, петрола и друг, други видове кризи. И това са все едни сложни ситуации, така че в момента се намираме в период на сложна обстановка. Аз продължавам да си върша работата с всичките е, мои колеги. Решенията се взимат с съдействието на изпълнителния борт и с а, членовете на управителния съвет. 23 членове има този съвет. Така че целият екип от а, моите колеги а, поемат отговорността за тези решения. Правим каквото можем. Аз смятам, че за всички европейски институции а, ситуацията е много сложна и напрегната. Искам да се концентрирам върху една точка. Вие сами споменахте за подобряване на економическото управление в рамките на еврозоната и в рамките на 27-те държави членки. От името на социалистите Едуард. Имам съвсем кратък въпрос. Господин Трише, вашата институция удовлетворена ли е от начина по който европейските правителства се справят с банки в много тежко състояние на неплатежоспособност, като например Англо-Ирландската банка. Какви са гаранциите, че в бъдеще това повече няма да се повтори? Бих казал, че за напред, в средносрочен план, да кажем, както вече изтъкнах, работим на глобално равнище – за финансова стабилност работим и на европейско равнище, за да съгласуваме концепции, валидни и на глобално равнище от двете страни на Атлантика и най-вече в Европа. Що се отнася до отговорността на ирландското правителство – сътрудничество с МВФ, с Европейската комисия, с ЕЦБ, нямам какво да коментирам. Алди Рамо. Сега за Алде думата има Рамон. Благодаря, господин председател на ЕЦБ. Испания продължава да преживява криза. Ако следим развитието на цените на дребно, расте и безработицата, въпреки предприятите мерки миналата година. Първият ми въпрос е, има ли опасност от економическо раздалечаване в еврозоната? Вторият ми въпрос е, ако ЕЦБ увеличи през следващите няколко месеца лихвените проценти, какво ще бъде въздействието върху испанската економика? И трето, тази година провинциите в Испания ще се нуждаят от 21 милиарда евро за финансиране. Могат ли да бъдат спасени някои от тези административни области, ако това се наложи? Благодаря. Благодаря. Първо, Много често ме питат как в управителния съвет на ЕЦБ успявате да се справите, когато от една страна има страни като Германия, които вървят напред и нагоре, от друга страна държави като Испания. Чувал съм пък точно обратния въпрос – как е възможно а, да се управлява а, ЕЦБ и еврозоната, когато Германия е в застой, а пък а, върви напред Испания. При 330 милиона население в такава зона ако я сравним с Атлантика, ще, с, зад атлантическите ни партньори, ще видим, че положението е доста различно. Преди няколко години положението беше точно обратното. Такава осцилация, такива колебания наблюдаваме и от другата страна на Атлантика. Между другото, искам да отбележа, че нашата економика е огромна по мащаби. Много се радвам, че Германия успя да се събере, да повиши конкурентноспособността си и да постигне растеж. Това е добре е, и за тях, е, и за останалите страни. Така както преди години е, много високият економически растеж на Испания – допринасяше за а, развитието на еврозоната като цяло. Според мен, страната върви а, по пътя на преодоляването на проблемите. Не винаги а, този път е лесен или еднозначен, но е важно, а, че посоката е вярна за паричната политика. Нямам какво да добавя, освен казаното от мен в началото на месеца. Още веднъж искам да повторя. Трябва да осигурим ценова стабилност в еврозоната като цяло. С 1,97% за еврозоната като цяло – това вече посочих в изказването си. Изключително важно е да постигнем тази цел. Защото именно това искат нашите съграждани. Не защото това е залегнало в договора, а защото гражданите разбират колко важно е да се поддържа тази ценова е, стабилност, особено за най-бедните, социално най-слабите граждани. Ето защо винаги ще вземаме решения, които ще ни помогнат да осигурим ценова стабилност. Това ще има положително въздействие във всички останали посоки, защото лихвените проценти във всички европейски страни се основават на очакванията за реалния ръст на инфлацията и ако инфлационните очаквания са за тенденция нагоре, незабавно средносрочните и дългосрочните лихвени проценти тръгват нагоре. А не точно това се изисква при сегашните обстоятелства. Поради тази причина е много важно твърдо да обоздаваме инфлационните очаквания. По спасяването на какъвто и да е стопански или административен субект, аз твърдо никога не правя коментари, независимо от това дали ме питате за провинции в Испания или а, за някой друг. По никакъв начин ние не се ангажираме с такива дейности. Благодаря. Благодаря от името на консерватори и реформиста и Даг. А, благодаря ви, госпожо председател. Господин председател на ЕЦБ, ако Европейският съвет одобри постигнатото миналата седмица споразумение, Фондът за спасителни операции в рамките на еврозоната ще има правото да се намесва на първичния пазар, но при това Споразумението не предвижда възможност за закупуване на облигации на вторичния пазар, което, както знаем, пък се подкрепя от Европейската централна банка. Друго нещо, което липсва в сегашното споразумение е възможността за отпускане на изпреварващи краткосрочни заеми на страни, които губят достъп до ликвидност. Как, как мислите, господин председател на ЕЦБ, как, как гледате на приложното поле, на, на, на, на, на уредбата за разпореждане с този е, Европейски фонд в еврозоната. Е, благодаря, както помните, позицията на управителния съвет на Европейската централна банка бе, че фондът, сегашният и, и бъдещият, е, трябва да бъдат подобрени като, като уредба, и, впрочем, както казахме ние, и количествено, и качествено. Що се нася до количеството, трябва да кажа, че но което е решено от държавните и правителствените ръководители, е, според нас е съразмерно на, на нашите собствени представи. Както за фонда за стабилизация към днешна дата, така и за бъдещия. Тези 500 милиарда ни се струва уместно и вдъхващо доверие. И аз, и аз го казвам без каквито и да било съмнение. Също се отнася до гъвкавото разходване на тези средства. Да, някои елементи на гъвкавост са въведени по принцип в решението на, на правителствата. А другият елемент на гъвкавост, който споменахте вие, в частност на местата на вторичния пазар, гъвкавост, която не се дава за сега, е, не съответства обаче на нашата препоръка. Ние не сме го и препоръчвали. Не, не, не, нищо повече не бих искал да кажа по, по въпроса. Аз вече направих публично изявление по този въпрос от името на управителния съвет. Благодаря, Хосе Мануел, от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Аз се извинявам за това, че позакъснях. Самолетът ми закъсня. Е, що се нася до постоянния механизъм за антикризисни операции. Поначало бе обявено, че частните финансови институции ще трябва да поемат част от спасителните операции, чисто финансово. Тогава представителят на ЕЦБ каза, че това би породило сериозна колебливост на пазара с повишаване на лихвените проценти. Това някъде миналата година. Месец по-късно и казвате, че това може и да стане в началото на 2013 година, обаче с преценка във всеки отделен случай и в съответствие с насоките на МВФ. Единственият случай на подобна намеса, с който съм запознат, е аржентинският от 2004 година и под него още се спори. Смятате ли, че това е по-добре, господин председател на ЕЦБ, в сравнение с първоначалното изявление, направено от канцлера на Федерална република Германия Меркел и, и в каква степен смятате, че частни източници на финансиране могат да участват в тези спасителни операции? Има един текст, който, доколкото разбирам, е одобрен от всички заинтересовани правителства. Той датира от 28 ноември миналата година и там ясно е заявено, че европейците ще спазват световните правила, въведени от Международния валутен фонд по, по този конкретен въпрос. И аз се придържам към тази позиция. Между другото, тя бе препотвърдена от държавните и правителствените ръководители на, на скоро състоялото се тяхно заседание. Те тогава дори публикуваха приложено към комуникето си въпросното споразумение – е, което според мен по определение е, представя тържествената позиция на Европа, също толкова тържествено потвърдена. От името на ЕЦБ, мисля, това бе едно полезно пояснение, тъй като е, от него личи, че Европа приема същите правила, както останалата част от света, което е, разбира се, изключително важно за е, позиционирането на различните държавни парафи, така да кажем, на световно равнище. Следващия оратор, господин Гок. Централните банки в Европа, в, Америка са в много добро състояние, тъй като могат да монетизират държавния дълг. Впрочем, всички други, извинявайте, освен Европейската централна банка. Тя, тя по правилник не може да монетизира дълга. А, това обаче не пречи да се изкупува държавен дълг на пазара. Преди е, няколко седмици обаче ЕЦБ престана тези е, изкупвателни операции по отношение на европейския държавен дълг и цената на този дълг тутък си скочи с 15 пункт. Вие Смятате ли, че тук има някаква причинно-следствена връзка? И смятате ли, че е толкова лошо економическото положение на Гърция, че би трябвало в близък, близкосрочен план да се мисли за реструктуриране на държавния дълг на Гърция? Както знаете, Европейската централна банка по доктрина, колкото се може по-строго, разграничава парично-политическите мерки, така наречените стандартни мерки, т.е. лихвените проценти, които се определят за да поддържаме ценова стабилност в средносрочен план в съответствие на, на договора и на това, което очакват от нас гражданите. И от друга страна са така наречените нестандартни мерки, които бяха въведени, откакто кризата порази някои от пазарите и, и които в някои случаи е, доведоха до. Тоест, ударите, на които бяха подложени пазарите, доведоха до крайно ненормални явления. И сред тези нестандартни мерки, които сме вземали, наистина а, е, а, е, фигурира безлимитното отпускане на ликвидност, full allotment, както се казва на английски, на, на фиксирана цена – Тоест пълно разпределяне на, на ликвидност по, по необходимост, рефинансиране на банките на 6 месеца, на една година. И това вече е мерка, която е изтеглена обаче от нашия арсенал. По-нататък а, имахме намеси на, на облигационните пазари и по-нататък така наречената програма СМП, е, която споменахте вие, т.е. очевидно изкупване на държавен дълг. Всички тези нестандартни мерки във всеки случай целят да ни дадат възможност да осигурим по сигурна трансмисия на паричната си политика. Значи ние сме в обстоятелства, които са все така сложни, нали, като функциониране на пазара. И това е, между другото, причината, преди която, както казах в стъпителните си думи, ние за идното три месечие поддържаме нестандартната мярка на отпускане на, на ликвидност за 3 месеца, пак на основата на пълно разпределение, на full allotment и други мерки съответно. Тези мерки, както казах, целят да ни дадат възможност предвид сегашните ненормални обстоятелства, да възстановим трансмисионните канали, така да се каже, по които нашата парична политика оказва ефект върху економиката. Благодаря, НП. Госпожа Краца. Благодаря, госпожо председател. Относно еврооблигациите исках да задам един въпрос, но тъй като вече бяха зададени такива въпроси, беше казано достатъчно за механизма за оказване на подкрепа свързан с еврооблигациите. И така, искам да задам аз един друг въпрос, свързан с пакта за еврото. Смятате ли, че ще може да се заде с него една добавена стойност? Ще има и някаква добавена стойност и полза и за економическото управление? И на второ място, лихвите ще се повишат. Бяха проведени проучвания че сега в крайна сметка това не е добре за економическото възстановяване в еврозоната. По първия въпрос бих казал, че се работи и по въпроса и че е отбелязан напредък в много области и най-вече по отношение на управлението на в рамките на 27-те държави членки в рамките на 17-те държави членки. Парламента участва активно в дискусиите, свързани с економическото управление и Бих казал дори, че ние много разчитаме на вашето влияние, на вашите действия, на сътрудничеството ни с вас, така че да вървим напред. По втория въпрос. Още веднъж ще повторя. Ние а, сме длъжни да осигурим а, ценова сигурност сред 331 милиона а, жители и при всички случаи условие за устойчивото развитие, за устойчивата заетост в дългосрочен а, план е важно да има ценова стабилност. Виждате цялата финансова обстановка в еврозоната се влуши. Защото имаше очакване а, за увеличаване на инфлацията в а, бъдеще. Ние се опитваме да запазим ценовата стабилност, ние не възпрепятстваме растежа и създаването на работни места. Ние изпълняваме едно от условията за устойчив растеж и устойчива заетост. Благодаря. Сега се връщаме към социалистите. Господин Трише, има задлъжнели страни, които заплашват стабилността на еврото и правят всичко възможно да не използват временния инструмент за стабилизиране, ако положението се обърне. и вече говорим за постоянния механизъм за финансова стабилност. Ако някоя страна изпадне е, в криза и трябва да е, ползва механизма, но не заплашва е, стабилността на еврото, защото е малка по размери. Смятате ли, че такава страна би могла да се възползва от постоянния механизъм? Накратко искам да кажа, че такова решение трябва да се вземе по надлежния ред. ние самите не участваме в вземането на тези решения. Това на първо място. Второ, според мен, цялата идея на еврозоната е всички да бъдат третирани еднакво, независимо от техните размери. Това въжи и за е, управленските правила и в никакъв случай не се прави разлика между големи, малки и много малки. Изключително важно е да се разбере това. Една държава може да е малка по размер и изведнъж да изплува а, на повърхността колко голям проблем би могла да създаде. Не за еврото само по себе си, а за стабилността еврото е, е добре е, гарантирано през последните 12 години и то забележително запазва ценовата стабилност, независимо от е, всички превратности през предишните 50 години. В еврозоната зоната и от гледна точка на бюджетния дефицит и от гледна точка на дефицита по текущата сметка е в много по-добро положение, отколкото други напреднали економики. И все пак настоявам, за да а, говорим за финансовата стабилност на еврозоната като цяло, няма значение дали държавата е голяма или малка, но правилото си е правило и изключително важно всички държави да бъдат равнопоставени спрямо еврото, независимо от размера си. Благодаря. Астрид има думата от НП. Euh, Благодаря ви, господин председател на ЕЦБ. Тук а, а, сте имали а, възможност, както преди така и днес, своите резерви срещу въвеждането на данък върху финансовите операции само в Европа. Между другото, Европейският, съюз, е, е, извинете, Европейският парламент обаче гласува за такава мярка, без дори да изчака оценка на въздействието. Е, и аз бих искала да прехвърлим, е, т.е. да настъпим малко по-надълбоко в този въпрос, да не говорим само за принципите. Какво ще означава фактически въвеждането на такъв данък само в Европа и дори само в еврозоната? така ли функционират финансовите пазари? Е, един данък е, от е, една десета, от една стотна процента да провокира делокализация, изнасяне на операциите от съответната данъчна зона. И, и, и това не би ли било крайно неблагоприятно за Европейския съюз и ако да, вие предлагате ли някакъв друг начин финансовата система да участва е, със своя принос в усилията за проява на солидарност, е, които са така необходими днес? в встъпителните си думи, аз съм си отбелязала тук, е, вие приветствате факта, че комисията обмисля да наложи така наречените от вас банкови налози данъци колкото искате в държавите членки, в Европейския съюз. Вие фактически върху какво смятате да се наложи като база този нов банков налог? И понеже вие не отговорите кой знае колко ясно на въпроса зададен тук от Луша Краца за пакта за еврото, който бе прият на 11 март по инициатива на Германия и на Франция с цел ускоряване на економическата реформа – аз бих искала да кажа, че и тук, на, на, на вашето място, на 15 е, март, Жан-Клод Юнкер, председател на Еврогрупата, заяви, че това не би имало каквато и да било добавена стойност. имайки предвид пакта за еврото. Вие как преценявате, господин председател на ЕЦБ, е, този е, пакт е, за еврото? Дали тук става въпрос фактически за надпревара между политиците да излязат с едни гърди на, на, напред, понеже някак си не, не обичат да са извън светлините на рампата. Не смятате ли вие, че сега е време да се съсредоточи вниманието върху економическата е, е, политика, е, дори с риск да отклони вниманието си от основния пакет за управлението на еврото. Този така наречен сикспак, пакет от 6 акта за подобряване на економическото управление, би трябвало да има приоритет. Извинявайте, госпожо председател, че отнех толкова време. Надявам се, че съм била правилно разбрана. Ще ми се, Астрид, да посочи, че тук що получихте 3 минути и 40 секунди време е, за изказване. Господин Трише, благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко за данъка върху финансовите транзакции напълно безусловно повтарям, че според нас би било добре, ако има такъв данък, той да бъде въведен на световно ниво, т.е. световен мащаб. Понеже в противен случай ще се получи различно третиране между едни финансови операции в Европа и финансови операции реализирани другаде, не, не само в Съединените щати, в Азия, в нововъзникващите пазари, а и в други напреднали страни извън Европа. Значи проблем има. И ние с основание, смятам, настояваме игралното поле, както се казва, да бъде равно, що се е до, до надзорната част, до, до фискалното третиране, навсякъде в световен мащаб. И определено на международно равнище е, трябва да, да се поддържа равнопоставеност. Това е общ принцип, това е обща, обща бележка, с която не бих искал да квалифицирам конкретно самия данък. Самата идея за данък, който разбира се следва да бъде много внимателно проучен. А по втория ваш въпрос или бележка, която ми отправяте, ние смятаме, че би било добре тези налози които се предвиждат от някои държави, между другото не от всички, и тук вече имаме един е проблем за, за отношението на едни е, спрямо други, но е, идеята на комисията, според която тези налози биха могли да се използват за финансиране на, на така наречения спасителен фонд или фонд за реорганизиране на закъсани банки, е нещо разумно, нещо интелигентно и аз е, го, съм го казвал. Пакта за еврото в добра посока върви пакта за еврото. Е, в него има много, много неща, които са правилни. И, е, както, както и казах, е, неща, които конкретизират на равнището на съответните правителства, това, което ние сами сме препоръчали. Така че аз няма да се отричам от, от собствените си думи. Но, както сме казвали също, има един междуправителствен аспект на този пакт за еврото, който ние бихме искали да се привнесе в актовете за економическото управление. Има много, много елементи, на този междуправителствен акт, които би следвало по един или друг начин да бъдат привнесени в обичайното функциониране на европейските институции. А вероятно, мият Европейски парламент ще си даде сметка, че следва да внесе такива нови елементи, е, доколкото в тази област вече е постигнат консенсус между държавите, между правителствата. И толкова по-добре, това, това са стъпки в правилната посока. И както казах обаче, това междуправителствено съглашение би трябвало колкото се може в по-голяма степен да, да се превърне в съюзно. Благодаря. Следващия въпрос от ЕНП. Господин Митрас. Bardzo dziękuję za możliwość zadania pytania. Przepraszam. Благодаря за това, че ми давате възможност да задам един въпрос. Става въпрос за органа за контролиране на системния риск и за избирането на неговия ръководител за това, че избирането беше тайно. Това не крие ли в себе си потенциални рискове? Какво смятате вие за това? Тук в Европейския парламент, европейските институции, в продължение на месеци работихме за това да държим дефицита в държавите членки под контрол. Но много депутати казват, че това е само началото. Същинския проблем може да се окаже следния, че домакинствата са много задлъжнели. Какви са сегашните нива на задлъжнялост, въпреки че политиките, които се упражняват в тази област в държави членки са различни? дали се крие потенциален риск в прекомерното задлъжняване на домакинствата. И на второ място, когато говорим за прекомерните дефицити. Има експерименти, провеждани в 9 държави членки. Те са приключили сега и се отнасят е, за това да се е, създадат е, частни пенсионни фондове – и се а, стигна до заключението, че когато а, се съберат тези пари в тези фондове, това ще помогне а, за преодоляване на кризата. Може ли да ни обясните повече за този тип експерименти? Благодаря ви. Е, госпожо председател, първият въпрос е свързан и се отнася до председателя на съвета на ЕЦБ. И трябва да правите много голямо разграничение и това са отделни изслушвания. И това е проблем на моята комисия, не е ваш проблем, бих казала. Смятам, че добре е, че аз мога тук да давам информация за ЕЦП възоснова на изслушването. договора съвсем ясно посочва, че ние не сме едни и същи институции. имам предвид Европейска централна банка и борда за системния риск. Искам а, да ми дадете разрешение. Просто първия въпрос да го сложа в скоби и да не отговоря на него в момента. Да, разбира се, трябва да се провеждат изслушвания за избиране на ръководител на, на този орган, да има консултации и така нататък, съгласно законодателството, което вие сте приели. Втория въпрос. Вие споменахте пенсионните фондове. Това е една много важна тема и е важна, защото е свързана с отчетността на тези пенсионни фондове. Трябва да се намери най-доброто решение предвид обстоятелствата и знам, че ситуацията е много сложна, като се е, вземе предвид Евростат. Ние самите нямаме никакви отговорности в този сектор, в тази област. Трябва да има комбиниране на точните оценки и да няма нарушаване на правилата за конкурентоспособност. Значи, държавите членки по този начин ще бъдат принудени да преминават към друга система на, пенси... на пенсионно осигуряване, да а, заменят капиталовата с друга. Ähm, Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам съвсем накратко да се изкажа. Когато говорим за механизма за стабилност. Тук беше казано много. Имаше изслушвания по този въпрос. Стана въпрос за действията на ЕЦБ, за ам, държавните облигации на държавите членки. Беше казано, че а, тези облигации могат да бъдат закупени и на първичните финансови ви пазари. Беше споменат тук и вторичния а, пазар. Ако те се появят там, а, дали това ще отговаря на римските договори и дали ще съгласувано с мерките, свързани с а, спасяване на държавите членки. Разбира се, че това е възможно съгласно договора. Това няма нужда от обяснение – Преценката на юристите на ЕЦБ, на съвета и на Европейската комисия е все в тази посока. Бих казал, че ние самите го правим, за да се възстанови по-нормално, по-правилно функциониране на нашия трансмисионен механизъм на паричната политика. Поради тази причина постъпихме по този начин и постъпваме по този начин. Пак повтарям, защото това е възможно съгласно договорите. Разбира се, смятаме, че механизма за финансова стабилност може да постигне целта чрез покупки на вторичния пазар. Както вече заявих, решението на правителствата по принцип допусна покупки на първичния пазар, но ние самите никога не е, извършваме покупки на първичния пазар. Това правят само държавите. Благодаря. Сега вече давам думата на Лиса да зададе въпроса си. Сеньор президент, много Благодаря, Господин председателю, благодаря ви, че дойдохте още веднъж да се срещнете с нашата парламентарна комисия. Имам два въпроса. Единият е за стабилизацията на еврозоната. Механизма за стабилизиране, е, съчетан с пакта за е, конкурентно способност, подпомагат страните да работят на основата на междуправителствения подход, докато ние залагаме на общностния подход. Как според вас двата процеса взаимодействат? Междуправителствения и общностния. Вторият ми въпрос е следният – в краткосрочен план предложените мерки са рецесивни. Как в средносрочен и дългосрочен план ще е, се погрижим да не се стигне до урязване на заплатите в по-слабо развитите е, страни или намаляване на е, производителността, е, което ще отблъсне, а няма да е, приближи по-слабите економики. Благодаря. По първият ви въпрос, вие чухте моето изказване. Институционалният метод на Европейския механизъм за финансова стабилност според нас трябва максимално да оползотворява съюзния метод – Не е изненадващо, че това е нашата позиция. Както разбирам, това е вероятно и вашата позиция. Същото мога да кажа и за пакта за конкурентна способност. Заявих, че в този пакт има някои много положителни елементи, които следва да бъдат включени и в пакета за економическото управление. По въпроса за конкурентно способността, още веднъж искам да подчертая колко важно е всяка економика да отчете в пълна степен необходимостта от гарантиране на ценовата стабилност. Съвършено категорично и еднозначно. За нас реперът е около 2%, малко под 2%. Ангажирали сме се с това. Държим да се постигне това. Включително и по отношение на единичните разходи за труд, тази цел трябва да бъде постигната. Повишаването на производителността е фактор. И колкото повече се повишава производителността във всички наши економики, както нееднократно съм подчертавал, толкова повече са възможностите за създаване на нови работни места. Ето защо повишаването на производителността е изключително важно. Колкото повече повишаваме конкурентноспособността по един или друг начин, толкова повече вървим към сближаване – в Европа и в еврозоната. Говоря за размера на работните заплати в някои страни. Единичните разходи за труд в някои страни са по-конкурентно способни. Вече дадох примера с, с Германия. Чрез повишаване на производителността на труда и ограничаване на неконтролираното е, нарастване на разходите за труд доведоха до повишаване на конкурентоспособността на Германия. И по такъв начин се избягват е, прекомерни е, разходи. Благодаря, Гей Мичел. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, господин Трише. Е, Тогава, защото ирландско правителство пренебрегна някои от предупрежденията, постъпили от редица кръгове, в това число от Европейската комисия. Е, ирландските инвеститори инвестираха в е, слаби банки, е, ниски лихвени проценти, е, между другото, от страна на е, Европейската централна банка, които задържаха ценовата инфлация на потребителските цени, но не и в недвижимите имоти. И какво се оказва? Ирландският некоплатец пое на гърба си цялата отговорност, която не е негова за, за положението в Ирландия, за, за дълга. И непрекъснато се револвира инвестирането от страна на Централната банка в ирландските търговски банки, но не е ли време в крайна краща Централната банка да си се превърне функционер на търговските банки, да престане само да, да, нали, да им отваря кредити за, кредитни линии за текуща ликвидност? Първо, нека се върна на това, което вече казах. Паричната политика е даденост. Поличната политика е даденост, нека още веднъж го кажа, за всички страни от еврозоната. Ние увеличаваме лихвените равнища, съответно ги намаляваме. През 2005, в края на 2005 година ги повишихме, не съобразявайки се е, с а, е, е, желанието на 10 от 12 държави. По-нататък е, отказахме да намалим лихвените проценти в началото на 2004 година, когато лихвените проценти бяха около 2%, други имаха около 1%, други имам предвид в, раз, в, в развитите економики. Отказахме да намалим лихвените проценти. Сериозни, водещи правителствени ръководители от Европа <laughs> ни дадоха добрия съвет да ги намалим. И обаче отказахме. Така че а вие може да кажете, били много ниски лихвените проценти за Ирландия. Обаче, това бяха лихвените равнища, които бяха подходящи за поддържане на ценова стабилност в еврозоната като цяло и аз няма да се впускам в повече подробности в това отношение. Националната политика, разбира се, трябва да отчита тази обща парична политика и да упражнява своето съответно влияние, за да се преодоляват евентуални затруднения от национален характер. Единственото, което ще кажа, че Централната банка е Централната банка, тя, тя се държи именно като такава и носи своята отговорност в това си качество. И ние призоваваме всички останали институции да поемат своята отговорност. Нищо повече от това няма да каже. Ние сме Централна банка и така трябва да гледаме на себе си, така трябва да гледат и другите на нас. Благодаря. Благодаря. Значително изключение е това, че поне веднъж ни остава време, вместо да, да сме закъснели катастрофално, така че аз ще си позволя да задам и аз един въпрос. Знаете, има едни такива тестове на ОПАН. Е, или на натиск на, на банките. Е, говори се за това и, и, и по-настоящем се търси обаче известно равновесие, известен баланс между доверието и прозрачността. Тоест, представителите на централните банки се опасяват, че ако всички знаят всичко за всички банки, ще настъпи непреодолима криза на доверието. Пазарите обаче настояват да знаят какво е положението по балансите на банките на държавния дълг. Освен това, настояват да знаят повече и за междубанковите експозиции. И всичко това е толкова тясно свързано с кризата на държавната задлъжнялост и с необходимостта страните е, е, да застанат една до друга и да образуват е, единен фронт срещу всичко това. В противен случай би настъпила, например, германска банкова криза. Тоест, Германия, съдействайки на, на тези общи усилия, в крайна края ще защитава самата себе си. Но края на краищата, питам аз, не би ли следвало да стигнем до далеч по-голяма степен на прозрачност, дългосрочен интерес както на банковата система, така на инвеститори, така и на обществото като цяло? И не би ли следвало държавната затлъжнялост по балансите на банките да се отчита в по-голяма степен при тези образно казано, и изпитание на якост на, на, на банките. Благодаря. Първо, доколкото си спомням, при първия кръг такива тестове, общо ценните книжа в обращение, държавните ценни книжа, по балансите, т.е. инвестиционни, така и по търговските обороти на банките, бяха огласени. Така че, наблюдатели, анализатори можеха да направят своята преценка възоснова на тази информация. Макар, че, знаете, балансовата стойност не е приведена към пазара стойност, все пак това е една значима информация. И, и, както казах, аз не бих искал да иземвам чужди правомощи. Европейска централна банка изигра е, своята роля. Тя е, представи е, някои макроекономически параметри е, е, за провеждането на въпросните изпитания на якост от страна на Европейския банков орган по, нали, по банков надзор, но ние не се месим по-нататък в работата на тази администрация. Доколкото разбирам, нейното намерение, както и при предишния кръг такива тестове, е да поискат от банките да публикуват а, а, държавните ценни книжа по своите баланси. Отново аз не искам да се намесвам в чужди правомощия, само се позовавам на нещо, което вече е правено и вероятно може да се повтори. Благодаря. Някой друг желая ли да зададе въпроса? Боже, доста сте. Първо Гей, след това Силви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на председателя на ЕЦБ за отговора му. Дали, мога ли да го попитам дали е съгласен, че на практика невъзможно за ирландското правителство да, да преодолее едновременно и наследение от предишното правителство проблем за държавните финанси и да рекапитализира банките. Твърде много ли е това да се иска от една държава? Не, не, аз не бих казал това. Е, решенията, взети от е, ирландското правителство през последните три години, са факт. Приета е програма, тя е одобрена от международната общност и то не само от е, Европа, от цялата международна общност. Тази програма е от съществено значение за доверието на, на международната общност самата Ирландия. И аз нищо друго не бих могъл да кажа. И при е, нецелесообразни, разумни усилия, полагани от е, изпълнителната и законодателната власт е, на Ирландия, би се повишила кредитоспособността на страната. Това е абсолютно необходимо. Така че работното ми становище е, че Ирландия може и ще се справи. Благодаря. Силви, след това Томас и Елиса. Да, благодаря. Нещо ме тревожи в начина, по който някои са склонни да смятат, че дори при всички наскорошни декларации на Европейския съвет, е, правителствата ще си спазят е, е, обещаният. Значи обективно диагнозата е, че не са спазени някои поне държави, не са спазили клаузите на пакта за стабилност и растеж. Не са спазени положенията на Лисабонския договор и в крайна краща този принцип спазва или обяснява и се реализира помежду им и те занапред ще почнат да си издават отлични бележки. Е, аз съм напълно съгласен с вас. А този принцип на, на обясненията от страна на лошия ученик трябва да се реализира не помежду им. Тук комисията, Европейската комисия всъщност ще изисква прилагането на, на този принцип. Но наистина, аз смятам, че е особено важно да се реализира това прословото обръщане на тежестта на доказване. Така че да не се върнем на унази старата система на вземане на решение. А, както ние на, на, на, на своя жаргон казваме, а, а, тук се иска а, а, контрола и мерките последващи контрола да, да, да се реализират далеч по-автоматично, по-автоматизирано. И все пак сегашните трудности, от са големи трудности, те засягат всички, всички правителства, всички отговорни представители е, от тях се иска далеч по-внимателно да мислят за бъдещето, отколкото до сега. Вижте, 2004-2005 година можеше е, да, да, да се каже, видите ли, че, това, че пакта за стабилност и растеж би, е, е, била една свръхортодоксална дивотия. Някои дори казваха, че едни страни изиват ръцете на други, налагайки им подобна дисциплина – тогава можеше да се спори за това. Нека не забравяме, че комисията и ние, Европейската централна банка, трябваше да се борим срещу волята на някой да бъде разтурен пакта за стабилност и растеж. И, и което, между другото, доведе до, до конфликт меж, от, от юридически характер между съвета и, и комисията, стигна се до съдебно разбирателство фактически е, е, по този спор. Така че полуките от, от това минало трябва да ни наведат на далеч по-голяма строгост в економическото управление. Аз изцяло споделям а, вашето становище. Така не кажете доверие, е доверие, но до някъде. От, от там нататък. Благодаря, Томас Мам. Благодаря, госпожо председател, господин Трише. Е, вие разбрахте за случая с е, нашата е, германска банка и там ставаше въпрос за немско-френска институция. Вие насърчавате изкупуването на дългове. Вие казахте, че това е специална мярка и аз искам да се даде един ясен знак на спекулантите, които поемат високи рискове. Трябва да има осигуряване срещу поемането на такива високи рискове. Ако кажете, тук става въпрос вече е заминало, или ако ситуацията го изисква, дали въобще трябва да се купуват тези обликации, които всъщност с една много добра цел да доведат до стабилност. Както казах, е, ние решихме, че част от нашата парична политика и то в нестандартната и част да има възстановяване на функционирането на механизмът за прехвърляне. Ето защо ние решихме да започнем тази програма. Това не е за целите на финансовата стабилност, това е за целите на паричната политика. Стандартни мерки, които са насочени за ценовата политика и нестандартни мерки, които са насочени за отстраняване на смущенията вследствие на кризата. Лиса има думата. си на президент. Благодаря, госпожо председател. Господин председателю, този път искам да ви попитам за процеса на подпомагане на изпаднали в неплатежоспособност банки. Това, мисля, е най-големия риск, а и рискът се разпространи в повечето европейски страни именно чрез банковия сектор. Ето защо бихме искали чрез механизми за споделяне на риска и други мерки да защитим дънакоплатеца. Процесът не е завършил но не знам защо изведнъж изчезва това а, в решението на държавните и правителствените ръководители от еврозоната. Там съвсем ясно се казва, че а, след а, стрес тестовете всяка държава членка ще реши дали иска да се намеси или не. И всяка държава членка ще разработи собствен механизъм за подпомагане на изпаднали в неплатежоспособност банки. Иначе казано, отново правим крачка назад от европейското към националното равнище. И като се пренебрегва становището на парламента, който настоява за европейски механизъм за преодоляване на банковата криза, се преминава към национални решения. Говорим за използване на такива методи, като отбива от номинала, но така или иначе е, не бива да са национални мерките. Благодаря. Според мен, така наречения стрес тест проверява здравината на банката и също така дали при изключителни обстоятелства банката ще устои или не. Идеята не е да се установи кои вече са изпаднали в неплатежоспособност, а какви допълнителни решения и мерки трябва да се предприемат от частния сектор, от акционерите, от самия пазар или по изключение от държавен орган за рекапитализация на банката, ако видимо капитализацията я не е достатъчна. Очевидно, това имат предвид правителствата на национално равнище. Няма механизъм за банкова рекапитализация на общо европейско равнище. Аз разбирам, че вие, макар и косвено, призовавате именно за това, но а, тази концепция е различна от концепцията за а, трансгранично подпомагане на ам, изпаднали в затруднения банки. И от двете страни на Атлантика се полагат мерки, за да а, се погрижим банките да са достатъчно устойчиви и жизнеспособни, така че да не се допусне крах. Разбирам и другата бележка, която правите. Съгласуваната концепция на всички европейски правителства предполага доктрина, която да не се прилага различно в различните региони на света. Това е доктрината на МВФ. с еднакви изходни предположения за Европа и за света. Благодаря. Благодаря. Така приключваме с диалога по паричните въпроси. Благодаря на председателя на Европейската Централна банка, господин Трише, че беше толкова издръжлив е, и е, тук а, да проведем този диалог, а преди това и едночасовата среща в по-тесен кръг. Сега а, ще а, трябва да а, направим едно кратко изявление пред а, журналистите с председателя Трише, за това заместникът ми ще поеме от тук нататък председателстването. Let me see. You've got it here. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Да минем на следващата точка от дневния ред, госпожи и господа. И тя е изменението на директива 2371. Господин Балце, докладчик, веднага получава думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. На 19 януари тази година най-накрая, най-накрая искам да подчертая, свърших своята работа по директивата Омнибус 2, 15 месеца от нея на комисията, за да публикува своя доклад. Аз съм един много търпелив човек, но все пак не мога да проявя чак толкова голямо разбиране, защото за този дълъг период беше изготвен един недостатъчно добър текст. Започнахме да работим съвместно с комисията и до тук ще приключа с моите критики. Тук става въпрос за изменението на две директиви е, и обединението им в е, една. Промяната на тези директиви, на тези директиви беше необходимо в светлината на Лисабонския договор и приспособяването и към новата финансова архитектура. Господин Санчеш Преседо участва в изготвянето на Омнибус 1. За да осветля дискусията, искам да кажа, че беше изготвен документ, който ви е предоставен и миналата седмица беше, на, беше изпратен документа на членовете на комисията. Ето защо ще се спра върху съдържанието на този документ. Лисабонизацията е важна точка в директивата Обнибус 2. Предвижда се процедурата по комитология, тя трябва да бъде адаптирана. И така, въведени са делегираните актове, които ще бъдат изпълнени чрез технически стандарти. Също така, няма технически регулаторен стандарт. Това трудно можем да го разберем защо е така. Имаме регламент, който включва изготвянето на такива технически регулаторни стандарти. Споменавам, че тези стандарти не трябва да бъдат а, изключвани. Относно изпълнителните разпоредби на Омнибус 2. Предложението на парламента е 3 месеца и предлагам това предложение да бъде надградено с още 3 месеца. Също така да има задължителна арбитражна процедура между отделните национални органи. Има в 12 члена, в които е спомената тази арбитражна процедура. Обаче е, е спомената и в други членове, които не се отнасят до СЕОПС. Комисията не се е занимала с този въпрос, с процедурата СЕОПС. Този въпрос беше ам, заменен с процедура по ЕЙОПА и процедура свързана с арбитраж. Ролята на ЕЙОПА в подъжоспособност 2 е голяма. Тя трябва да бъде адаптирана към останалите разпоредби и към разпоредбите е, за арбитраж. Трябва да бъдат преразгледани разпоредбите, но а, не искаме да приемаме срока, предложен от комисията. Просто трябва да дадем ясни сигнали. И искам тези въпроси да ги обсъдим в комисията. От политическа гледна точка. Омнибус две изменения вариант, има голямо значение за, по за несъстои... платежеспособност 2. Е, важно е, когато пазарите са подложени под натиск и липсва ликвидност. Тогава нещата са под въпрос. Е, не искам днес да правя оценка, но искам да кажа, че имаме нужда от една сигурна информационна база, така че да може да вземем решение за тази премия за неликвидност. Относно изпълнителните правомощия и разпоредби. Известни части от директивата трябва да бъдат конкретизирани и а, да можем ние да вземем едно по-правилно решение. Комисията трябва да изготви по-нататъчно предложение, свързано с ЕИОПА. ЕИОПА трябва да оценява по дадена скала отделните ам, агенции за кредитен рейтинг. Обаче все пак тук съществува конфликт с други подобни регламенти, които включат в себе си агенците за кредитен рейтинг. Друга точка е свързана с еква... еквивалентността на трети страни. Има отделни застрахователни дружества, които се облагодетелстват от липсата на ясни разпоредби. Става въпрос за 50 милиарда евро. Член 272 и член 260 искам да обърна внимание на тях. Става въпрос за а, еднакви правила, свързани с конкурент, конкурентоспособността на международно ниво. Да има еднакви правила обаче трябва да се види след 5 години как ще се развият нещата. Има потенциал за създаване на конфликт, свързани с преходните срокове, минимално 2, максимално 10 години. От правна гледна точка, тук базата не е много сигурна. тук трябва да упражним нашите контролни функции и правомощия. Конкретният преходен а, период и поетапното въвеждане на платежоспособност 2 е желание на комисията ние трябва също да решим дали ще одобрим или ще отворим директивата и свързаните с нея разпоредби за изпълнение. Има нужда и на от извършването на анализ. Някои теми няма да ги спомена днес, но те са включени в работния документ. Искам да привлека вниманието ви върху сроковете посочени от комисията на първа страница. Трябва да помислим а, за срока за изпълнение на подъжпособност 2. Нямам интереса за удължаване на сроковете, но ако комисията иска толкова много време, то ние в парламента трябва да се вземем с едно основно преработване на директивата. Относно сроковете за платежоспособност 2, искам да кажа, че трябва да държим сроковете под око. Ще съм много благодарен на колегите за техните първи коментари и бележки. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря. Благодаря на докладчика за много експедитивната работа. Знаем, че трябва да се съобразим с сроковете – а от друга страна, за да разгледаме тази директива, буквално са ни дадени часове. Задълбоченият преглед е много важен, за да може правилно да се прилага платежоспособност 2. И не бива да забравяме полуките от Омнибус 1 за новосъздадените европейски органи както и вие подчертавате, задълбоченият анализ е, трябва да бъде е, направен и приветствам тази постановка. Когато говорим за целия процес, е важно за платежоспособност 2 и за Омнибус 2 да приложим еднакъв подход е, и той да е технически, а не политически, а именно ние да търсим решенията, а не да създаваме нови проблеми и начини да се опитаме да заобиколим платежоспособност 2. Каквито опити се правят – вие, господин Палц, вече посочихте някои от същощите проблеми. Няма да повтарям казаното от вас, но не мога да не наблегна колко важно е да направим разграничение между делегирани актове и актове за изпълнение, т.е. между регулаторни и изпълнителни технически стандарти. В Омнибус 1 знае, че вие активно участвахте в дискусиите все със същата концепция – за графика, трябва да има предвид не само предложеното от Европейската комисия, но и преходните мерки, които в общи линии трябва да бъдат съобразени с действащите норми. Например, хибридните инструменти съгласно действащото законодателство, което предвижда 15 годишен преходен период, докато тук предложението предвижда само 10 годишен преходен период трябва да се проведат разисквания и по този въпрос. За трансатлантическата глобална конвергенция трябва да се каже, че трябва да се работи за постигане на равностойни права. Иначе на щатско равнище в Съединените щати основни фактори трябва да бъдат задълбочено разгледани, а за момента ние разполагаме с информация, която е само на повърхността. Имам предвид такива въпроси, като премия за неликвидност, така както тя се третира в момента. Част от другите въпроси бяха обсъдени и при платежоспособност 2, макар и не с нужната конкретизация. Необходими са известни пояснения в тази посока. Ако говорим за хипотетични е, цени на облигациите, можем да направим една конструкция, която ще се различава е, съществено от е, една по-ясна концепция на основата на съотношението между активите и пасивите. Предлагам да се постави мораториум върху повторно отваряне на дискусията по проблеми, които вече са изчистени в платежоспособност 2. По такъв начин ще избягваме тънкия лед, по който а, можем, тръгвайки а, да потънем и да решим реално нерешените проблеми. Според мен, Европейският а, за, орган за надзор на застраховането, ЕЙОПА, трябва да има необходимите правомощия като не забравяме, че платежоспособност 2 е директива, а не е регламент. Предоставени са правомощия на Европейската комисия. Не знае дали тя има представител тук. В бъдеще, не непременно сега, трябва да получим а, обяснения. Не виждам яснота или основание – тези правомощия на Европейската комисия да бъдат ненужно разширени за сметка на урязването на правомощията на Европейския надзорен орган. Господин Балц, вие е, чудесно сте справили с работата си и зададохте правилния тон на дискусията. Силви, заповядай. Е, е. Ще бъда е, съвсем кратка. Благодаря на докладчика за, за бързата работа. Благодаря му за това, че е хванал бика за рогата и при това съвсем спокойно, тъй като наистина, имайки предвид времето, с което разполагахме да помислим, как, както е, той, така и ние, е, ме, ме води до, до, до, до основната загриженост за съгласуваност между а, а, действащите актове и това, което се предлага. Нали, всичко това е описано в работния документ. Въпроса за делегираните актове, например, е нещо, което те първа няма да измисляме наново. Вторият момент е наистина за правилното прилагане на платежоспособност 2 в контекста, смятам аз обаче, на новите капиталови изисквания за банките. Значи трябва да се гледа всичко, което се иска от един сектор. И по-нататък, ако вземем какво става в Япония, е, дали то няма да породи известни последици за определени застрахователи. трябва да мислим дали някои европейски дружества няма да бъдат засегнати. Това е ново в сравнение с а, а, вече приятелството по пакета за надзор. Това е. Благодаря още веднъж за съдействието. Филип. Благодаря ви, госпожо председател Силви. Мисля, че контражура, в който сме поставени, ни дава известен ореал, знам ли. А, а, моля а, да ми простите, аз тук говоря от името на Свен, замествам го и не съм кой знае колко добре запознат с материята. Първо, що се отнася до сроковете, ясно ми е, ние приветстваме факта, че ще си дадем необходимото време. Не е дребна тази задача и, и трябва внимателно а, а, да си свършим работа, така че приветствам предложения график. Също така, и, и, и това са думи на Свен, но като не специалист, аз напълно мога да се присъединя към него а, а, в оценката му за пределната яснота на работния документ. Наистина, много, много, е, много е добре. Сега, а, няколко е, елемента, които са повод за загриженост у нас. Първо, посредническите правомощия на органа за надзор върху застрахователното дело. Не бихме искали този регламент да се използва за, за отхвърляне е, по някакъв начин на правомощите, които сме дали на ИОПа е, в е, регламента за надзорните органи. Значи, да не става така през задната вратичка. След това, тази надбавка или тази премия за ликвидност. Честно казвам, това понятие не ми е особено ясно. Опасявам се обаче да не поставим отрасъла в неправомерно е, предимство е, в сравнение с другите. Ако, ако се въведе такава мярка, тя трябва да бъде много внимателно отграничена. На трето място въпроса за член 260 пак да не, да не се превърне това в някаква задна вратичка за отслабване на, на целия режим. И аз бих добавил от себе си нещо четвърто за преходния период. Ам, макар и все още не разполагаме с текста на комисията, но а, а, по а, CRD4 и Базел 3 а, е, същото аз се опасявам от потенциалната продължителност на този преходен период. Вижте с каква строгост се отнасяме към правителствата, които са свръхзадлъжнели колко бързо им размахваме пръст и им казваме подредете си къщата. Не виждам тогава защо трябва да има такъв почти безкраен, айде да не го наречем безкраен, преходен период за определени частни дружества, а правителствата, видите ли, да бъдат принудени да прибързват. Не, че едно и също решение следва да се приеме за всички. Но, но би следвало е, подходът да бъде малко по-премерен. Та, ако искаме да намалим ефикасността, т.е. на онези, които са в състояние да, да преговарят свой интерес, е просто за, за отрасъла, би трябвало да запазим правомощията тук. Не би следвало да им улесняваме живот. Трудна ще бъде задачата, но такива са обстоятелствата. Благодаря. Благодаря. Ще дам думата на, на комисията. Да, имаме представител на комисията. Е, има е, явно хора е, оцелели от, от времената на, на платежоспособност 2. Тогава май знаехме какви ги върши. Мисля, че и сега сме наясно и не сме съвсем удовлетворени от доста от предложенията. Не знам, Филип, дали вие посочвате с пръст злодеите, които наистина са злодеи. Е, по си две по платежоспособност две е, злодеите бяха някои от е, държавите членки. Така че и, и тук, опасявам се, по-силното лоби не е лобито на отрасъла. Но а, така или иначе, ние трябва да, да посочим на онези, които се готвят да упражняват а, натиск свой, в своя полза, че знаем кои са. И така, комисията. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика за работния документ, който наистина много ясно формулира проблемите по така наречения Омнибус 2, по този втори пакет. Аз благодаря и на членовете на комисията за бележките, за въпросите. Бих искал да коментирам накратко е, чутото. Първо по графика за внасенето на предложението. Знам, господин Балс, вие споменахте 15 месеца. Това е малко прекалено, опасявам се. Но от чисто по чисто юридически съображения трябва да се изчака да се приключи работата по Омнибус 1. Ето защо комисията първоначално възнамеряваше да внесе предложението си през септември. Но, както знаете, споразумението по пакета закъсня. Трябва си да изчакаме да се обнародва в официален вестник преди да започнем процедура по новото си предложение. Така че опасявам се, поне по-малко ще бъде от 15 месеца. Надявам се това да е станало ясно. В предложението си ние се опитваме да, да, да постигнем максималната възможна съгласуваност, така наречи Омнибус 1. За това и трябваше да изчакаме този първи пакет актове. В противен случай се опасявахме с основание, щяха да ни критикуват, че приемаме за застрахователното дело нещо, което се различава от договорното за останалите отрасли на финансовата система. Говори се за е, тази премия за неликвидност. Вярно е, господин Балс, че въвеждането на това е, понятие наподобява е, своеобразен Deus екс махина – но, но той е, то е предмет на разговорите ни през последните 15 месеца вече и с държавите членки, и с представителите на отрасъла. И тази, тази премия за неликвидност всъщност се появи като идея след финансовата криза, когато си дадохме сметка, че дружествата може да имат пасиви, които са не особено ликвидни, са доста дълготрайни. На, на среща им, разбира се, има а, не особено ликвидни активи, анюитети, поради което а, е, при оценката на пасивите може да се а, е, включи такава надбавка, такава премия. И надяваме се нещата да се поизяснят е, с течение на времето, в това число и за вашата комисия. Включено е въпроса в текста защо? Защото според нас е необходимо и особено важно за страхователното дело да се подчинява на еднообразни правила. Благодарение на парламента, благодарение на вашите усилия, госпожо председател, и, и, и аз високо ценя е, вашата позиция по е, платежоспособност 2, имаме еднообразни правила. Така че, ако ще се решава нещо, то трябва да стане на общоевропейско равнище и ЕИОПА, Европейския регулатор на застрахователните дружества, е именно форумът в който трябва да се прави това. Съгласен съм с казаното от господин Скинер, че не би следвало да предоговаряме тук платежоспособност 2. Е, системата е договорена и, и предоговорена. Системата работи е, в значителна степен на, на, на участие. Има някои неща да се допрецизират, но според мен е рано още да се преразглежда, да се, да се предоговаря 2, преди да, да сме я приложили до край на практик. При последното количествено изследване, оценка на въздействието, докладът от него бе публикуван наскоро от ЕОПА, се предвижда и, и ние това и ще направим, възможността за оценка с заинтересованите страни и държавите членки да се обсъдят последиците. Онова, онова, което може да се извлече от това изследване. Най-голямото, между другото, в историята, над 2500 дружества. И въпросът за преходните периоди ще бъде включен в този разговор. Аз се надявам, госпожо председател, че а, на даден етап преходът по своето същество ще бъде далеч по-точно дефиниран, отколкото е сега. Но, но както казах, ще, ще, ще знаем повече, когато се занимаем с данните от последното изследване. Говори също така за правомощията на Европейския е, надзорен орган на застрахователните дружества и значителните правомощия, които, които им възлагаме за разработването на задължителни стандарти. Но срокът, който ние предвиждаме е, до края на 2011 година, вижте кое време сме, е напълно нереалистичен. И в съвета вече се работи по приоритизиране, по подреждане на задачите, е, тъй че да е ясно кое е абсолютно необходимо за прилагане на платежоспособност 2 и кое би могло да се поотложи. И в заключение, госпожа председател, е, комисията приветства казаното от докладчика в работния му документ, е, приветства зададените от вас въпроси. Съветът и комисията ще ви съдействат, за да разработим един добър Омнибус 2 и заключение, нека подчертая, че е много важно да сме добре запознати с текст. Ние си даваме сметка за това. Но платежоспособност 2 е мащабен проект и неговото прилагане се очаква. И тук става въпрос за милиони и милиони евро е, и 1 януари 2013 година е, този срок би следвало да бъде спазен. Дължим го на много и много заинтересовани страни, на целия отрасъл. Благодаря, Осим Бал, желаете ли да вземете думата? Благодаря. Да, виждаме, че времето е хубаво навън и не искам да удължавам заседанието. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, на колегите, които се изказаха. Смятам, че сме поели по правилния път и основното послание, което, което искам да отправя днес е следното. Наистина, ние трябва да подходим технически по този въпрос, да не подхождаме политически по въпроса. Това е моето предложение като докладчик. Е, и нека да обвържем разпоредбите в рамките на плъдешоспособност 2. Да работим с технически стандарти. Радвам, че докладчика е цели тук зад мен. Надявам се от следващата седмица да работим вече заедно. Това се отнася и до комисията. Смятам, че това е една много добра първа стъпка като обменихме нашите мнения. That, uh... Благодаря. И така, приключваме заседанието за днес. Закривам заседанието и ще, ви, ще се видим утре в 9 сутринта, когато ще проведем размяна на мнение с комисарят Алмуния. Благодаря ви.